Now I give. Okay. We are going to start the vote if you are... Ако обичате, заемете места. Започваме с гласуването. Uh, there is a... Um, there is a request to present a point. Има искане за процедурен въпрос от страна на госпожа Регнер. Моля, госпожо Регнер, имате думата. Благодаря, господин председател. В е, предходния дебат за доклада за годишния растеж исках да задам въпрос на господин Обермайер с синя карта, но той бе напуснал залата и за това не можах. Искам да помоля депутатите да остават в залата, така че да получат евентуално въпроси по процедурата на синята карта. Yes, yes, Mrs. Regner. Да, госпожо Регнер, напълно